Добро утро на всички. Нека започнем заседанието на Комисията по правата на човека. Днес сме в тази огромна зала и се надявам, че ще успявам да ви виждам добре, без да пропускам някого от вас, ако поиска думата. Разполагаме с дневен ред. Можем ли да го приемем? Да, не виждам някой да има предложение по него. Съобщение на председателството. Добри новини дойдоха от САЩ. В частност, щата Мериленд вече няма да екзекутират затворници. И а, е, правителството официално а, е, на 2 май а, е, прие закон а, за отмяна на смъртното наказание. По-късно по време на днешното заседание предстои да обменим становище по, във връзка с деня за отмяна на смъртното наказание и тогава ще дадем повече подробности. Накратко искам също да ви уведомя, че проведохме работно, работен обяд с господин Брандел, послани към Африканския съюз за да подготвим посещението си там. Беше изключително полезен този обмен. Повечето от нашите искания за срещи и разговори са взети предвид. И сега силно се надяваме, че ще успеем да, се, да установим контакт с всички хора. Проведохме на, 30, на 13 май среща с посланика на Етиопия за обсъждане на положението с правата на човека. С господин Ченко от Китай проведох среща вчера. Той е, излязал от условия на домашен арест и сега учи в САЩ. Може би знаете неговата история. Той е незрящ и въобще е, преживяванията му са впечатляващи. Е, чухме за него на последното ни изслушване за Китай през декември. Това, за което говорихме, е, е, е бе свързано с неговите намерения в САЩ да работи за това и САЩ и Европейския съюз да съдействат за подобряване на положението с правата на човека в Китай и за увеличаване на натиска върху правителството там. Разисквахме търговската политика на Европейския съюз, престъпността и корупцията в Китай, както и положението на правозащитниците в страната. Все още не е добро положението на неговото семейство. Племенникът му е получил три годишна присъда за лишаване от свобода и не е бил лекуван от остър апендицит. Китайските е, власти е, са е, потвърдили обаче пред американски представители, че няма да вредят на семейството му. Проведохме и среща с представители на Външно министерство на Обединените арабски емирства. Това също бе добра комуникация. Там се налага подобряване на комуникацията. Госпожа Накат обсъди с нас резолюцията, приета спешно през октомври. Според нея твърде много се акцентира върху негативното и тя съжалява, че не е казано нищо за подобряване на положението с правата на мигрантите, както и на жените. В съдържанието на тази спешна резолюция бе засегнат и ареста на групата от 94 активисти, включително много известни правозащитници, адвокати и други активисти. Предложих и да обсъдим по-задълбочено промените – с правата на човека в Обединените арабски емирства и се надявам, че ще намерим място за тази тема, когато актуализираме информацията в нашата комисия за различните страни. Също така очакваме скоро да бъде проведен съдебен процес срещу 94-те и след това отново можем да подложим положението на анализ. Искам да ви кажа, че в Брюксел, като всяка година, от 21 до 29 май ще бъде проведен а, Международният а, фестивал а, за а, документални филми, посветени на правата на човека, Един свят. А, много а, обширна е тематиката. Това е много подходящ начин за представяне на проблемите, свързани с правата на човека. Благодаря ви. сега. Това бяха съобщенията. Одобрихме дневния ред. Е, е, предстои да одобрим е, протоколите от заседанията през март и април. Не виждам искания за промяна в тези протоколи. Можем да ги смятаме за одобрени. Благодаря ви. Сега, първата тема – обмен на становища за използването на Frontex нови отговорности за защита на правата на човека съгласно изменения регламент. Моля тук да заемат мястото си ораторите. And still waiting for Stefan Kessler. Още чакаме Штефан Кеслер, който трябва да пристигне. Може би ще закъснее малко. Той е, той е германец. Това е непростимо. <laughs> I know him very well. Много добре го познавам, затова си позволявам тази бележка. Hello. Hello. Hello. Hello. Now, uh, you remember... Спомняте си, че в Комисията по правата на човека сме работили по становище във връзка с последно изменение регламента за Фронтекс. Това е съкръщение на Европейска агенция за управление на сътрудничеството по външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Днес предстои да обменим мнение за новите задължения на Фронтекс във връзка с защитата на правата на човека. Също така, становището, което сме изготвили и предоставили на колегите от комисията Либе, сме подчертали колко важно е да бъде разширен мандатът на Фронтекс – за да, бъдат, е, за да бъде гарантирано и утвърдено зачитането на правата на човека във всички аспекти от дейността на Фронтекс при действието на новия регламент. Мисля, че едва в нашия законодателен мандат, е, парламентарен мандат, е, бе е, постигнато съгласие Фронтекс да бъде редовно изслушван и така да се постигне по-голяма прозрачност във връзка с неговата дейност. Някои от нашите препоръки вече са изпълнени, например, е, за назначаване на специален служител, който да отговаря за правата на човека, както и да се е, направи съвещателен форум, е, в който да са представени международни организации, работещи в сферата на правата на човека, но и неправителствени организации. Тук има доста сериозни подобрения в работата ще чуем от вас е, нова информация. Господин Кеслер също, който ще ни запознае с това, което се прави за бежанците. Фронтекс има е, много различни задачи, но днес е, всъщност ще се посветим на външните измерения на неговата дейност, в частност сътрудничеството с трети страни. Спомням си, че когато разговаряхме миналата година с заместник директора на Фронтекс. Малко се ядосах дори, когато той каза, че е, ще е много трудно да се е, намери човек, е, който да заеме длъжността служител по правата на човека. Аз не можех да си отговоря на въпроса защо да е трудно, тъй като доста увеличихме бюджета на Фронтекс и има толкова много компетентни хора. Е, много се радвам, че най-сетне от декември на сетне тази задача е изпълнена. Госпожа Имаколада Арнаис Фернандес бе назначена за служител по правата на човека в Фронтекс. Вие сте испанка, нали така? ще е, чуем е, от вас изложение за новите задължения на агенцията във връзка с защита на правата на човека и това докъде е, сте стигнали. Госпожа Дафне Д. Мърие е член на парламентарната асамблея на съвета на Европа и тя е в Комисията по миграция, бежанци и разселени лица. Бихме искали да чуем от вас информация за неодавна приетата резолюция на ПАСЕ. Някои случаи са отнесени и на нашето внимание. Случаи, в които членове на парламентарната асамблея са работили по конкретни а, въпроси. Например, доклада Стринеке е, за хората, които бягайки от друго място умират в Средиземноморието. Благодаря много за това, е, че сте тук. Благодаря и за е, всичко, което вие правите за проследяване положението по нашите външни граници. Господин Пол Дежон е заместник на ВКБОН, на регионалния офис тук в Брюксел е той ръководител. И ще чуем от него констатациите от проучването, което изготвя за ООН. То е озаглавено управление на външните граници на Европейския съюз и отражението му върху човешките права на мигрантите. Аз срещнах господин Крепо миналата година в Тунис за съвсем кратко. Той току-що започваше проучването си. И разбира се, тук са тук е и нашият панелист Штефан Кеслер. Той работи в службата за бежанците е, и е член на консултативния форум, на съвещателния форум, който следва да консултира Фронтекс. Ние ще чуем е, новия акцент върху правата на човека, как се отразява върху дейността на Фронтекс, дали се вижда това, което се прави в тази сфера. Съвещателният форум има задачата да дава съвети, но и да наблюдава дейността, да я контролира. Госпожи и господа, много е важна тази задача, защото ние в парламента и, общество, и в обществото като цяло сме много затруднени да получим точна информация за това, което прави Фронтекс. И предполагам, че все още предстои да се запознаваме задълбочено с репортажите на разследващите журналисти по теми, свързани с работата на Фронтекс. Защото работата на Фронтекс и работата на граничните полиции в различните държави членки не се подава лесно на отразяване. И за това е много важно да се чуе кой каква отговорност носи и кой какви задължения изпълнява. И така, нека започнем с госпожа Фернандекс, Фернандес, която е служител по правата на човека в Фронтекс. Госпожо председател, госпожи и господа, Добро утро! Истинска чест е да говоря пред членовете на подкомисията по правата на човека е, в Европейския парламент и други е, гости, които присъстват тук на този обмен на становища, свързана с защитата на правата на човека, съгласно изменение регламент за Фронтекс. Е, съвещателният форум Штефан и аз сме видимите средства – видимите лица, които вече можете да разпознавате след преместването на този акцент в регламента към въпросите на правата на човека. Както каза госпожа председателят, аз бях назначена за служител по основните права в Фронтекс в края на 2012 година и за това съм сравнително нова за длъжността и за функциите. Общият цел на този служител е да е, гарантира достатъчна защита и да предложи гаранции за спазване на правата на човека в дейността на Фронтекс. Става дума за цялата дейност, не само за съвместните операции. За тази цел аз имам различни задачи е, именно да правя бележки по общите операции, пилотните проекти, координирани от Frontex, да допринасям за ефективното функциониране на механизма за след... проследяване спазването на правата на човека чрез редовно отчитане и контролна дейност, включително чрез посещение на място. Също така трябва да давам препоръки за евентуални превентивни и корекционни мерки, свързани с правата на човека, ако има инциденти по време на съвместните операции и пилотните проекти. И като цяло съм длъжна да взема отношение към всички въпроси, свързани с правата на човека в агенцията. Т.е. функциите ми в известен смисъл са хоризонтални. Измененият регламент за Фронтекс е, акцентира, както бе казано, върху зачитането и утвърждаването на правата на човека във всички дейности, координирани от Фронтекс, включително спазване на Хартата за основните права в Европейския съюз, относимите международноправни актове, конвенцията от 1951 година, така наречената Женевска конвенция за статута на беженците и задълженията свързани с достъп до международна закрила, включително принципът на забрана на връщането. Така че основата на е, работата на Фронтекс е, вече включва и всички тези актове за защита на правата на човек. Освен това, регламентът предвижда разработване на стратегия за фундаменталните права, която вече бе прията през март 2011 година и създаване на резултатен механизъм за е, проследяване зачитането на правата на човека в цялата дейност на агенцията. Това е една от моите основни задачи и тя е безсрочна, т.е. непрекъснато е изпълнявал. Стратегията е, специално акцентира върху задължението за сътрудничество с трети страни, което трябва да се подчинява на принципа на зачитане на правата на човека. Фронтекс развива дейността си и в съответствие с общата външна политика на Европейския съюз. Е, работният ми план за 2013 година, като първа година на тази длъжност, до голяма степен е, е обвързан с създаването на процедури е, и системи, които е, ще позволят е, правата на човека да присъстват във всички операции на Фронтекс. Що се отнася до третите страни, измененият регламент е, възлага на Фронтекс да улеснява оперативното сътрудничество между държавите членки и тези трети страни, разбира се, винаги в рамките на външно-политическите усилия на Съюза, както и с оглед на правата на човека това сътрудничество стимулира повишаването на стандартите за гранично управление, като в тях се включат и правата на човека и човешкото достоинство. Сътруд... Фронтекс сътрудничи с трети страни чрез актове, подписани с, между граничните органи на Съюза и на съответната трета страна. И това винаги включва напоследък клауза за правата на човека в съответствие с задълженията на Фронтекс по изменение регламент. Тези работни договорености са оперативни документи, документи за дейността и те са насочени към оперативната дейност стрикто сенсо, не са международно правни споразумения в класическия смисъл на думата. Те не обвързват държавите членки и Европейската комисия. Както казах, те акцентират върху оперативното управление на дейността. Съображенията, свързани с правата на човека в трети страни, е, до известна степен се вземат предвид е, и при анализа на риска, е, който се извършва при планиране и извършване на съвместни операции. И сътрудничеството с съвещателния форум несъмнено ще укрепи използването на този подход при анализа. Африка, Западните Балкани и Източна Европа са трите региона, на които обръщаме особено внимание в момента. В съответствие с регламента, Фронтекс може да изпрати служители за връзка в третите страни, къде в които практиката, свързана с управлението на границата, е съобразена с минимални стандарти за правата на човека. Но все още тази политика за изпращане е в процес на разработване и няма такива служители до момента. Агенцията също има възможност да кани наблюдатели от трети страни да участват в съвместни операции, както и в обучение. Това става редовно, особено с гранични служители от страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки. Участието в обучение е, непременно е свързано и с анализ на аспектите е, относно правата на човека, например борбата с трафика на хора скоро ще можем да включим участници от трети страни в предстоящото обучение на преподаватели за граничните полиции. Това ще стане през едните месеци. Въпросът за съвместните операции за връщане, е, за репатриране също поставя някои проблеми от гледна точка на правата на човека. С ценната подкрепа на съвещателния форум Frontex е, изготвя етичен кодекс за съвместните операции по репатриране с цел правата на човека да бъдат спазвани при тях. С една дума, Фронтекс разширява своя капацитет да изпълнява тази трудна задача за подпомагане на управлението на външните граници в сегашното време, което се характеризира с смесени миграционни потоци. Това се прави с подкрепата на съвещателния форум и други международни и регионални органи и организации за защита на правата на човека, включително тези, които присъстват тук. Е, голяма чест е, че можем да работим с съвещателния форум. Резолюциите и препоръките, които ще разискваме след моето изказване, надлежно ще бъдат взети предвид в бъдещата работа на Фронтекс. Благодаря ви сърдечно за вниманието и очаквам да ми зададете въпроси, ако имате такива. Благодаря ви и за дискусията. Фернандес, Много ви благодаря, госпожо Фернандес. Сега давам думата на господин Штефан Кеслер. For... Уважаема госпожо председател, дами и господа, извинявам се за закъснението си. Принципно винаги се опитвам да бъда в авангарда, а днес се оказах точно в обратната позиция. Винаги се опитвам да държа на точността. Благодаря, че поканихте служителя по правата на човек и мен като представител на съвещателният форум на тази среща. Ние искаме да отправим едно много ясно съобщение към подкомисията по правата на човека, а именно, че трябва да продължавате да се интересувате от защитата на правата на човека на мигрантите по външните граници и да се стремите за намиране на решение на съществуващите проблеми. Съвещателният форум е сравнително нова, нов орган. През 2011 година беше променен регламент за Frontex. Беше добавен новият член 26А, който представлява правната основа за нашата дейност. Ние сме натоварени с задачата да предоставим препоръки на Frontex за разработване и прилагане на стратегии по отношение на правата на човека. Ето защо съвещателният форум има способността да се превърне в пример за подражание за сътрудничество между специалистите в областта на правата на човека. Ще си позволя да ви припомня, че съвещателният форум е съставен от две агенции на Европейския съюз. Европейската служба за подкрепа в областта на обежището и Агенция на Европейския съюз за основните права, както и международни организации, сред които е службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН. както и съвета на Европа, един от най-важните ни членове. Не бива да го пропускаме както и от шест организации на гражданското общество, сред които има организации като Amnesty International и стигаме до платформата за международно сътрудничество по въпросите за миграцията. През 2013 година съвещателният форум се съсредоточи върху четири основни въпроса. Първо, както вече беше споменато, участвахме в изготвянето на етичния кодекс за граничните служители и другите служители, които участват в съвместните операции по репатриране. Направихме препоръки, свързани с редакцията на този етичен кодекс. Вторият въпрос беше разработването на препоръки за стратегии и процедури, които да гарантират спазване на правата на мигрантите в рамките на съгласуваните гранични операции. На трето място участвахме в изготвянето на учебен материал и учебни програми за обучение на граничните служители по въпросите за правата на човека. И доколкото беше възможно, участвахме в конкретни обучителни програми, насочени към граничните служители. И накрая, както вече беше споменато също така, съвещателният съвет се стреми да включва правата на човека в информацията, която се използва за трети страни при изготвяне на оценката на риска от страна на Frontex. И така, може би вече придобихте представа за нашите области на работа и вероятно сте се дали представа за това, че нашата работа е преди всичко практична. Членовете на форума не работят само по основни принципи и по разработване на документи, но се стремят да разработят конкретни стратегии и критерии за работа с мигранти. Въпреки това всички сме наясно, че нито ние, нито служителят по правата на човека може да разреши проблемите от структурно естество в Фронтекс. И мисля, че колегата от Съвета на Европа ще се спре на този въпрос. Нашият, нашият съвет, форум, извинете, не е орган, който взима решения, а може само да дава препоръки. И бих казал дори слава Богу, че не сме орган, който взима решение тъй като не бихме искали да носим отговорността за решенията, кой може да влиза на територията на Европейския съюз и кой не. Не разполагаме с а, а, потенциала да взимаме подобни решения. В крайна сметка, управлението на границите и решенията какво прави и какво не прави агенцията трябва да бъде обект на конструктивен диалог и конструктивни дискусии. форумът няма как да разреши неясното разпределение на отговорностите в рамките на самата агенция Frontex от една страна и между агенцията и националните гранични власти на държавите членки от друга страна. Все още не е ясно кой точно се занимава с какво, кой за какво е отговорен и в крайна сметка кой носи правната отговорност. Агенцията, държавите членки или комисията, и аз не знам. И това е въпрос, който не е ясно регламентиран. Още по-важно е да отбележим, че не можем да заменим контролът, който се упражнява от страна на Европейския парламент. От една страна ние не разполагаме с необходимата легитимност, а от друга страна разполагаме с ограничени възможности. Така че, моля ви, не се е, успокоявайте и не смятайте, че ние можем да упражняваме контрола, който вие упражнявате. Разбира се, ние с пълна готовност ще докладваме пред вас, когато поискате, но вие трябва да проявявате интерес и да наблюдавате цялостната дейност на агенцията. Ето защо Европейският парламент трябва да продължава да обсъжда положението по външните граници на Съюза. Сега ще изкажа личното си мнение, така че не, не смятате, че това е позиция на целият съвещателен форум. Но аз лично смятам, че би било изключително полезно, ако подкомисията по правата на човека обърне внимание на сътрудничеството между Фронтекс и държавите членки и тяхното сътрудничество с трети страни в преход. Положението на мигрантите в Марокко, например, по данните, с които аз разполагам от колегите ми на място в Марокко, според тези данни, състоянието на мигрантите в Марокко е катастрофално. Те живеят в положение на пълна липса на закрила и са напълно безпомощни. От друга страна, Испанските гранични служби и други национални гранични служби работят в тясно сътрудничество с мароканските гранични служби по тъй нареченият граничен контрол – без изобщо да обръщат какво ли да е било внимание на положението, в което живеят мигрантите, които са връщани обратно в Марокко. Ето защо е ясно, че има още много неща, които трябва да бъдат обсъдени и по още много неща трябва да се работи. Ето защо членовете на съвещателният форум се отправят, отправят с молба към Европейски парламент да продължите с вашата подкрепа, с вашата работа и с вашия интерес към разрешаването на тези проблеми. Uh, Господин Кеслер, благодаря ви за изявлението и за препоръките, които отправихте към нас. Сега ще дам думата на госпожа Дафне Дюмери, член на Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Позволете ми първо да ви благодаря за любезната покана. За мен е чест да се обърна към вас, членовете на Европейския парламент и към колегите тук на трибуната, най-вече към госпожа Фернандес, новия служител по основните права и към господин Кеслер. Много бях заинтригувана от това, което казахте за Марокко. Може би може да продължим този разговор. Радвам се, че сред нас е господин Дошамп. Позволете ми първо да се представя. Казвам се Дафне Дюмери, белгийски депутат съм, член съм на Камерата на представителите Член съм и на белгийската делегация в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Там съм член на Комитета по миграция, беженци и разселени лица. Размяната на мнения за работата на Фронтекс от гледна точка на правата на човека се провежда своевременно. На 25 април 2013 година ПАСЕ одобри доклад за отговорностите на Фронтекс в областта на правата на човека след разискванията по този доклад приехме резолюция 1932, както и препоръка 2016 относно отговорностите на Фронтекс в областта на правата на човека. Някои от препоръките в резолюцията са пряко отправени към Европейския парламент. За това според мен е добре, че днес имам възможност да говоря за този доклад. Безспорно, необходимостта от управление на миграционните потоци е сред основните теми, обсъждани в Европейския съюз и извън него. Южните граници на Европейския съюз са обект на значителен миграционен натиск. Става дума най-вече за нередовни мигранти. За да може да се справи с този натиск по всички свои граници, през 2004 година Европейският съюз създаде Фронтекс – това е една нова агенция на Европейския съюз, чиято задача е да координира действията на Европейския съюз в управлението и контрола на външните граници на съюза. Тази задача не е лесна но е изключително важна, като се има предвид потокът нередовни мигранти към Европейския съюз. Ограничаването обаче на мандата на Фронтекс до управлението на миграционните потоци на външните граници не отдава дължимото на ролята и задълженията на тази агенция. Обикновено мигрантите отправили се към Европейския съюз, няма друг избор, освен незаконно да пресекат границите му. Трябва изцяло да се спазва принципът на забрана на връщането. Доскоро действията на Фронтекс не бяха обект на особено внимание, не се знаеше много за тях, но напоследък попаднаха в обхвата на вниманието на обществеността бяха изразени значителни критики спрямо Фронтекс, например от страна на НПО. Както знаете, Европейският омбудсман започна разследване по собствена инициатива във връзка с Фронтекс и отправи препоръки. Критиките бяха свързани най-вече с липса на прозрачност, неясно разпределение на отговорностите, липса на отчетност, както и липса на демократичен контрол. Явно е, че Фронтекс се чувства неловко, като се има предвид, че е обект на толкова голямо внимание от страна на обществеността. Голяма част от служителите там са полицейски служители. И що се отнася до прозрачността, трябва да се променят не само процедурите, но и нагласите. В, репорта, в доклада се заявява, че правата на човека трябва да бъдат зачитани и защитавани в работата на Фронтекс. Освен това, Фронтекс трябва да работи за зачитането и защитата на правата на човека на европейските граници. Агенцията трябва да споделя знания и опит с националните органи. В доклада подчертаваме също така, че Фронтекс е една важна възможност, шанс за Европейския съюз да подобри защитата на правата на човека на своите граници. Все още има много какво да се направи, за да се възползваме максимално от Фронтекс в тази област. Изглежда Фронтекс не бе добре подготвена, за да се справи с някои от предизвикателствата, свързани с функциите Фронтекс и Европейският съюз реагираха на критиката, която бе отправена към тях. Напоследък бяха предприяти редица мерки за подобряване на действията в областта на правата на човека. Европейският парламент, например, измени регламента за Фронтекс, като включи в него изискване за защита от страна на Фронтекс на основните права. За целта бе въведена длъжността на служител по основните права. Бе създаден и консултативен форум, в който е представен и съветът на Европа. Всички тези мерки са подходящи и следва да ги приветстваме, но трябва да видим как те ще бъдат приложени на практика. Гарантирането на правата на човека продължава да е предизвикателство. И още на този етап имаме основания за загриженост. Затова в резолюция 1932 предлагаме редица мерки за гарантиране на ефективността на гаранциите на правата на човека трябва най-вече за целта да се гарантира независимостта на служителя по основните права. Той трябва да разполага и с необходимите правомощия. Служителят по основните права трябва да има достъп до всякаква информация, и да може да се включва във всички операции. Но как може един човек да наблюдава, да следи всички действия на Фронтекс и потенциалното им въздействие върху правата на човек? Това е невъзможно и е само един пример за подобренията, които трябва да постигнем, за да могат реформите да бъдат претворени от думи в дела. Освен това е необходимо Фронтекс да осъзнае своята отговорност като участник или съучастник в проектите, които координира или реализира много лесно е постоянно топката да се препраща в полето на другите, когато става дума за поемането на отговорност. Фронтекс не може постоянно да прехвърля отговорността на държавите членки. Действия по координирането като например финансиране или предоставяне на указания, могат да имат много голямо въздействие и за тях трябва да се поеме известна отговорност. Загрижени сме също и във връзка с липсата на демократичен контрол върху споразуменията между Фронтекс и трети страни. Затова в резолюция 1932 предлагаме Европейският парламент да бъде консултиран преди сключването на такива споразумения. ПАСЕ препоръчва също така служителят по основните права и съвещателният форум пряко да докладват на Европейския парламент във връзка с проблеми с правата на човека във всички действия на Фронтекс. Това, което изложих днес пред вас, не е обвинител, обвинение. Опитвам се да изложа единствено проблемите и недостатъците, свързани с работата на Frontex, най-вече онези, които оказват въздействие върху зачитането на правата на човека на границите на Европейския съюз. Резолюция 1932 на ПАСЕ е пътна карта за Фронтекс, за Европейския съюз и за държавите членки. В нея се набелязват действията, които следва да се предприемат във връзка с спазването на правата на човека при работата на агенцията по външните граници на Европейския съюз и извън Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, госпожо Демери. Е, от доклада ви разбирам, че вашата препоръка е, е парламентът да е, бъде субект на предварително допитване преди е, нови е, споразумения. Това е нова идея. Е, комисията Либе, която се занимава с тази материя в по-общ план, също ще разисква тези въпроси и ще се допитаме до колегите дали те са в течение на тези нови препоръки. Сега Пол Душум от е, Върховния е, комисариат е, на ОНЕ за беженците, е, по-специално е, неговото регионално представителство тук в Брюксел. Той ще ни запознае е, с резултатите от изследването на господин Крепо за управлението на външните граници на Съюза и отражението му върху правата на чугове така. Благодаря, госпожо председател, почитаеми делегати, госпожи и господа. Много се радвам, че имам възможност да се изкажа пред вашата изтъкната подкомисия. Заместник регионален представител на Върховния комисар е господин Дешан и аз много се радвам, че имам възможност да направя това изказване. През 2013 година направихме изложение пред съвета по правата на човека в ООН във връзка с този доклад управление на правата на човек на, на външните граници на Съюза и отражението на това управление върху правата на човека. Беше дълго проучването в допитване до всички съответни институции в Брюксел и специално акцентираме върху границата между Тунис и Италия и между Турция и Гърция. Изследването ще бъде представено на 27 май официално пред съвета по правата на човека в Женева като тематичен доклад с приложение, където са изложени основните акценти от политическата институционна уредба на Европейския съюз и ще бъдат отразени резултатите от посещенията ми в страните с тези граници, които споменах. Според мен има доста голям напредък в управлението на външните граници на Европейския съюз. През 2011 година е, беше е, преразгледан регламентът за Фронтекс и бе предвидено да бъде назначен служител за защита на правата на човека. Създаден бе е, съвещателен форум и освен това отбелязвам, че има решение на Съда на Европейския което отменя акт 2010-252 е, във връзка с морските граници. Това също следва да се отчете като положително. Сега, увеличаването на компетентността по управлението на външните граници не винаги е било съпроводено с разширяване на правата на човека, на онези, е, които са субект, обекти на тази миграционна политика, е, мигрантите, особено нередовните такива. И за това изразявам съжаление, че в контекста на европейската политика, на политиката на Европейския съюз, е, нередовната миграция до голяма степен се третира като е, проблем за сигурността, който трябва да бъде изкоренен. Това е, е, е, коренно се различава от подхода базиран на правата на човека, е, при който се концептуализират тези хора като равнопоставени носители на права на човека, като човешки същества. Съветът продължава да говори в фактовете си за незаконност законна миграция и незаконни мигранти. Когато подхождате от гледна точка на правата на човека, естествено трябва да използвате думата нередовен, нередовни мигранти. Е, в институционната и политическата структура на Европейския съюз е, е, граничният контрол по външните граници все повече се обвързва с сигурността, което показва по-скоро желание тази проблематика да се третира от гледна точка на престъпност и полицейска дейност, отколкото от гледна точка на правата на човека, което се отразява и върху инвестициите за защита на правата на човека на мигрантите. Акцентът върху полицейската работа води естествено до инвестиции в Фронтекс и до нови средства за наблюдение, като Евросур, например. Също така отбелязвам, че Стокхолмската програма предвижда дейността на Фронтекс и на службата за външна дейност да се координират е, по отношение приема на мигранти на външните граници, но това все още не е постигнато в пълна мяра. Например, в Гърция, където Фронтекс е, проверява мигрантите на границата, за да установи тяхното гражданство и да улесни експулсирането. Няма представители на службата за външна дейност и всъщност не се прави никаква оценка на нуждите от защита. Директивата за връщане, за репатриране предвижда експулсирането да бъде последна мярка но при посещенията си и при проучването съм забелязал, че това придаване на дух на сигурност на проблематиката се превръща в така основание за легитимност, въпреки че няма никакви доказателства, че задържането на мигранти с цел тяхното връщане води до някакви големи ползи. В този доклад подчертавам, че задържането не е възпиращо средство за нередовната миграция и за да не се нарушават международно-правните актове за правата на човека, задържането трябва да е законно установено и да е необходимо, разумно и е, съразмерно на преследваните цели. В е, хода на проучванията си е, видях много малко е, альтернативи на задържането, по които да мислят институциите на Европейския съюз или отделните му държави членки. Освен това, във всяка от страните, които посетих, непрекъснато оставах свидетел на неадекватни процедури по задържането, без да се спазват материално-правните и процесуалните гаранции. Ставал съм свидетел на задържане на лица, които не могат да бъдат изведени. Виждал съм задържане на деца. също така, когато има споразумение за обратно връщане, няма пак достатъчно гаранции. В своето проучване съм видял също една растяща тенденция граничният контрол да не се осъществява вече на физическите граници. Аз това го наричам в доклада си овъншняване, екстернализация на граничния контрол. И това е се с цел да се ограничи миграцията, като се прехвърли отговорността върху страните, от които тръгват мигрантите или през които те преминават транзитно. Е, примери за това видях в е, Турция. Аналогични трудности има и в други държави. Естествено, изграждането на капацитет за подпомагане на ефективния граничен контрол и обучението с акцент върху правата на човека могат да бъдат много важни средства за гарантиране на правата на мигрантите. При това обезпокоително преместване на отговорността за граничния контрол а, е, върху трети страни не се гарантират правата на човека. Друг основен елемент на граничната система в Европейския съюз е, че у нези страни, които са по външните граници, е, управляват не само националните граници, но се превръщат и в пазители на външните граници на Съюза. Това означава много големи участъци от сини или зелени граници. Огромна е задачата за отделните погранични държави и затова Европейския съюз създаде Фронтекс да ги подпомага. И въпреки това продължавам да наблюдавам огромно оказване на натиск върху държавите, които стоят по външните граници. Също така в доклада се спирам на някои привличащи фактори. Фактори, които играят роля за привличане на мигранти. Например, нуждата от сезонни работници, нуждата от неквалифицирани работници в туристическата промишленост, в строителната промишленост, в селското стопанство. Все още има много голяма нужда от работна ръка, въпреки че тя не се признава официално. Ако се говори открито по тези въпроси, няма да има толкова нередовно пресичане на границата и няма да има каналджийство на хора. Аз не мога изцяло и подробно да се спра на всички препоръки от доклада си, но ще се спра на някои специфични препоръки, свързани с Европейския парламент и Фронтекс. Призовавам настоятелно Европейския парламент да използва със законодателните си функции в областта на миграцията с цел да гарантира спазване на правата на човека в всички актове, свързани с мигрантите. Също призовавам парламента да продължи да настоява на използването на правилната терминология в областта на миграцията. Призовавам Frontex и изцяло да следи правата на човека на всички мигранти, включително тези с нередовно положение във всичките си операции, включително като се ориентира към подход базиран на правата на човека при изграждането на капацитета, обучението, контрола, привличането на гост офицери и други подобни. Също призовавам Фронтекс да укрепи мандата и независимостта на служителя по правата на човека да изпълнява стратегията за правата на човека и плана за действие във връзка с нея. И също така настоявам Фронтекс да гарантира, защото всички събеседвания с мигранти от гостофицери на Фронтекс да се извършват на правно основание, което предлага необходимите юридически гаранции. Надявам се, че тези препоръки ще помогнат на Европейския съюз да изгради една по-логична позиция спрямо миграцията. Не мога да се впускам прекалено много в подробности, но сигурно в бъдеще ще имаме възможност отново да дискутираме тази тема. Може би дори още на 30 май, когато ще бъда в Брюксел, за да представя доклада си пред различни институции на Съюза. И също така е, се надявам, че ще присъствам на общественото обсъждане, което вие ще организирате същия ден тук в 12.30. Благодаря и на господин Тошан, и на господин Крепо. Благодаря и за конкретните препоръки. Сега Кил Нисен а, е, а, е, зададе въпрос. Тя следи положението в Мали и е, най-напред на нея ще дам думата, защото трябва да е, ни напусне във връзка с другата тема, по която е, работи. Е, сега, Ана, е, давам ви думата. Благодаря ви. Наистина, президентът на Мали ще взема участие в заседание на друга наша комисия и за това аз ще трябва да се тръгна по-рано, за да присъствам на това заседание. Но бих искал да благодаря на всички участници в дискусията. Много ви благодаря за присъствието днес. Тук със сигурност ще последваме вашите препоръки. Наистина, както всички вие подчертахте, парламента не бива да се отказва от собствената си роля на контролиращ орган и не бива да се отказва от своята контролна дейност заради отличната работа, която вие вършите. Парламентът трябва да продължава да се интересува от политиката за охрана на външните граници. Радвам се, че господин Кесър повдигна въпроса за, ситуацията на мигрантите в Марокко. Трябва да обърнем внимание на този въпрос. Марокко е страна, която е много важна за държавите членки на Европейския съюз. А много често виждаме, че никой не поема отговорността за случващото се както от страна на мароканските власти, така и от страна на Европейския съюз. И това действително се превръща в проблем. В момента разглеждаме редица доклади за Марокко и региона. И затова е важно да обсъдим и този въпрос. Няма да мога да остана и да слушам отговора ви, но моите сътрудници са тук и те ще ви слушат. Още веднъж извинявам за това, че трябва да се тръгна по-рано. А имаше и мисия в Либия, свързана с граничната безопасност. Либия е друга държава, в която положението е катастрофално, от части по липсата на структура. И целта на тази мисия е да се работи съвместно с либийските власти за изграждане на нужните способности положението наистина е катастрофално, има много страшни ограничения за мигрантите. И аз самата участвах в тази мисия, слушах потрясаващи истории от а, либийци. Затова искам и аз да би се обърна към вас с въпроса, в частност към вас, госпожо Фернандес. Дали служители на Frontex са взели участие в тази мисия, изпратена в Либия, свързана с граничният контрол и изграждането на необходимият граничен контрол в тази страна. Благодаря ви. Благодаря, Анна. Сега ще прочета въпросът на госпожа Ким Нилсен. Тя задава въпрос, свързан с увеличаване броя на жените мигранти и пита как може да се вземе предвид аспекта на равенството между половете във вашата дейност, в частност по отношение на дейността на служителя по правата на човека. Задава също така и въпрос към съвещателният форум дали е взел предвид този аспект. А, сега и аз самата имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е към госпожа Армес Фернандес. Вие описахте каква е вашата дейност, дейността по отношение на правата на човека в Фронтекс. Знам, че заемате този пост отскоро, но доколкото разбирам, вие докладвате директно на директора на Фронтекс но а, за да може да има ефективно наблюдение, трябва вие да сте напълно независима. Въпросът ми е според вас, има ли някакъв конфликт в, а, свързан с докладването на директора на Frontex? Споменахте също така, че взимате участие в управлението на оперативните дейности. Доколкото си в вашия мандат е записано, че можете да спрете мисии в случай на а, грубо нарушаване на правата на човека. Случвало ли се това до сега и ако не, как би могло да се случи подобно нещо? Имате също така възможността да каните наблюдатели от трети страни да се присъединят към мисиите на Frontex. Дали става въпрос само за полицейски и гранични служители? Или може да каните и независими специалисти и наблюдатели от организации на гражданското общество в трети страни, тъй като това беше предложение направено в нашите препоръки, но това предложение не беше подкрепено от мнозинство в Европейски парламент. Ние обаче смятаме, че по този начин може да се увеличи осъдомеността по отношение на правата на човека при мисите на Фронтекс. Имам въпрос и към вас, може би и към господин Кеслер. Казахте, че все още има голяма неяснота кой точно носи отговорността, както и кой съдебен орган би трябвало да се занимава с случаите, разглеждани от Фронтекс а самата не съм адвокат, но смятам, че ако приключи процесът, ако извърши процесът по на Европейския съюз по Конвенцията за правата на човека, то това би могло да донесе известна правна яснота, т.е. яснота кой е компетентният съдебен орган. Или ако това не е случаят, според вас как може да се даде яснота за отговорността в Frontex? А, сега има един много конкретен въпрос като баварски член на Европейският парламент, тъй като наскоро бях в Мюнхен, в Баварския парламент имаше среща на всички министри на вътрешните работи от региона на Дунав. И в момента ние координираме всички въпроси, свързани с безопасността в региона на река Дунав. Но тъй като, както знаете, Дунав се влива в Черно море, това е въпрос, който засяга и безопасността на външните граници. И българският министр на вътрешните работи сподели с мен, че те се занимават само с вътрешните граници, че идеята се, се струва интересна, но че за момента не се е обсъждал и въпроса за външните граници в рамките на Дунавската стратегия, но това е идея, която може да се обмисли за в бъдеще. Така че може би не е въпрос, който трябва да бъде обсъждан от служителя по правата на човека, но все пак бих искала да чуя и вашето мнение. Работите ли и по външната граница на Европейския съюз по Черно море? Към госпожа Димови, вие се съсредоточихте върху две препоръки във вашия доклад. Едната от тях е препоръката парламентът да бъде консултиран преди изключването на споразумение между Frontex и трети страни. Смятате ли, че това е практичен подход? Въпросът ми е отправен също така и към служители по правата на човека и към представителят на съвещателният форум. Смятате ли, че това е практично предложение? Кой би искал да започне? Госпожа Фернандес, моля, заповядайте. Благодаря ви за всички зададени въпроси. Ще се опитам да договоря подред. Първо, по въпроса за Либия. Фронтекс участва с, свои, служител, свои служители в мисията в Либия. Участвахме в, в подготвителния период на мисията, но за момента не са предвидени оперативни дейности, доколкото съм наясно. Най-вече се съточихме върху техническите способности в рамките на интегрираният граничен контрол – като се вписахме напълно в споразумението с службата за външна дейност. Всъщност, ролята на Frontex е много ограничена и доколкото разбирам от подготовителният процес, ще се съсредоточим най-вече върху обучението и то не само от страна на Frontex, но и от страна на държавите членки отколкото съм наясно поне. Аз лично не участвам директно, но ако има някакви притеснения, някакви проблеми, ще се поинтересувам. Както Frontex, така и държавите членки, представителите на трети страни знаят, че аз винаги съм готова да откликна и да направя всичко възможно в рамките на моят мандат. Въпросът за половете е част от ежедневната ми работа. И в момента обсъждаме как този аспект може по-добре да се впише в обучителните дейности, които провеждаме. Измерението, свързано с равенството на половете, действително представлява сериозно притеснение за нас но ние работим постепенно по него. Например, в етичният кодекс по отношение на състава на мисиите на Frontex много ясно се споменава необходимостта от надлежно взимане предвид на състава на миграционния поток, т.е. наличието на жени, майки, бременни и тъй нататък сред мигрантите. Т.е. това е аспект, който взимаме предвид в дейностите на Frontex и се надявам, че ще имам възможността да наблюдавам прилагането на практика на тези препоръки и да гарантираме, че действително тези препоръки се прилагат на практика от служителите на Frontex по време на техните дейности. По въпроса за докладването на директора на Frontex и евентуалният конфликт на интереси, а също така докладвам и на съвещателният форум. Трябва да призная, че до момента не се стига до конфликт, тъй като всичките им препоръки са били много разумни и са били последвани. Тоест до момента не е имало някакъв конфликт с директора, в който се е стигало до несъгласие между нас, за което много се радвам. В случай, че се стигне до конфликт, предполагам, че докладът ми ще бъде разгледан и от управителния съвет и от съвещателният форум. И по този начин ще се стигне до необходимото равновесие при прилагането на моите препоръки. Но всъщност не очаквам да се, стигне, да се стига често до конфликти. До момента моята дейност се приема много добре Струва ми се, че този факт до голяма степен е свързан с а, а, независимостта ми, която споменахте. Струва ми се, че ако си върша добре работата с, и предоставим надлежните а, доводи, няма да има проблеми. Трудно да се направи оценка на този етап, но се надявам модела на работа да продължи и за бъдеще. По въпроса за прекратяване на оперативните дейности. Преди стъпването ми в длъжност през юли миналата година, Frontex беше изготвил стандартна процедура при евентуално спиране, временно спиране или прекратяване на мисия. Въпросът, разбира се, е какво се включва в критерия постоянен и сериозен по отношение на нарушаването на правата на човека. Надявам се много скоро да разработим този критерий. Очакваме позицията на изпълнителният директор. Но и моето мнение също се взима предвид в този процес. В процеса участват и други отдели на Frontex. Така че в случай на нужда ще видим как ще се случи, как ще се приложи процедурата на практика, но това е една доста ускорена процедура. По въпроса за специалистите от трети страни или представители на неправителствени организации като цяло. Да, имали сме специалисти от а, гранични органи на трети страни. Не съм дали е имало външни експерти, тъй като съвещателният форум също ще участва и ще наблюдава всъщност една от операциите близко бъдеще. В регламента много ясно се разпорежда въпроса за наблюдателите. Това е възможно със съгласие на страната приемник. И от тази страна зависи решението дали ще бъдат допуснати наблюдатели или не. Друг въпрос, който повдигнахте, беше свързан с присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Разбира се, това ще означава, че Европейския съюз ще може, че ще бъде всъщност подложен на наблюдение от страна на Европейския съд за правата на човека, както и всички агенции на Европейския съюз. Съда за правата на Европейския съд за правата на човека играе водеща роля по отношение на правата на мигрантите и търсещите убежище в минало. Има много богата съдебна практика. И тази съдебна практика ще се, ще се прилага не само в държавите членки, както беше до момента, но и към целия Европейски съюз, което със сигурност ще бъде положително развитие. Аз лично съм голям фен на Света на Европа и на Съда за правата на човека и винаги съм се възхищавала на тяхната работа в миналото. За момента не сме работили по въпроса за Черно море, но защо пък не за бъдеще? Идеята е интересна. Ще спра до тук, ако искате може да, да допълните казаното от мен. Благодаря на госпожа Фернандес, господин Кеслер. Надявам се, че сътрудниците на депутатите ще си отбележат отговорите, които даваме днес тук. Що се отнася до мисията в Либия, тя се проведе изцяло без наше участие. Би ни се искало да участваме, най-вече за да може да се предприемат адекватни действия по проблемите с правата на човека но, както вече бе казано, тази задача се пада на Европейската служба за външна дейност. Фронтекс не е участвал до момента не е участвал и съвещателният форум. А по отношение на отчитането на фактора, свързан с пола на всички нива, съвещателният съвет полага големи усилия за това най-вече, що се отнася до уязвимите лица, не само до жертвите на трафик на хора, но и бременните жени, жените с деца и други. От една страна извършваме анализ и от друга страна разглеждаме и конкретните миграционни потоци. Така, се гарантира въвеждането на надлежни процедури, които се отнасят до уязвимите лица. Вече изтъкнах, че госпожа Ерна, Ернес Фернандес докладва и на съвещателния форум наистина искаме да се гарантира нейната независимост, ще я подкрепим в случай, че има някакви конфликти. Да се надяваме, че няма да има такива, но в случай на конфликти ще отстояваме нейната независимост. По казаното за Черно море, мисля, че повдигнахте един важен въпрос – бяхме свидетели на промяна в миграционните потоци. Все повече мигранти преминават през Балканския полуостров, през Дунавския регион. Ако баварците координират аспектите, свързани с сигурността в рамките на Дунавската стратегия, то може би може да се опитаме да говорим с правителството на Бавария. Ще видим. Ще трябва да излъчим наш член, който говори баварски. по присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция за правата на човека. Това ще бъде една важна крачка, но няма да разреши основния проблем – Въпросът не е в това кой съд да бъде сезиран, дали Европейският съд по правата на човека или съдът на Европейския съюз. Бе приета хартата на основните права. а Европейската конвенция по правата на човека е законодателен акт с задължителен характер. Не в това е проблемът, кой съд да бъде сезиран. Проблемът е срещу кого да бъде внесена жалбата. Възможно ще бъде да се внесе жалба, визираща принудителното репатриране или принудителното извеждане от страната. И Фронтекс винаги ще твърди, че окончателната отговорност за вземането на решение за това кой да пресече границата или не, се пада на държавите членки. И въпросът е кой следва да поеме отговорността всъщност Фронтекс или държавите членки. На този отговор няма да намеря отговор. На този въпрос, извинете, няма да намеря отговор, ако сезирам съда по правата на човека. Ще трябва да знам срещу кого да внеса жалбата. И за целта трябва да има ясно разпределение на компетенциите, трябва да има ясни правила за това, кой следва да бъде ответникът в случай на конфликт. На този въпрос трябва да дадат отговор европейските законодатели, а не съдилищата. Последният въпрос бе свързан с участието на Европейския парламент в процедура по консултиране преди сключването на споразумения с трети страни. Според нас споразуменията между Фронтекс и трети страни имат не само техническо измерение, но и много съществено засягат правата на човека. Затова трябва да бъдат обект на демократичен контрол. Решително призоваваме Европейския парламент да. За това Европейския парламент да получи възможност да подлага на проверка всяко едно такова споразумение преди влизането му в сила. Благодаря на господин Кеслер. Госпожа Арнес искаше да вземе отношение или ви. Заповядайте. Съвсем накратко, тъй като въпросът не бе отправен към мен, но мисля, че това е един въпрос, който и Европейският парламент трябва да си зададе. Аз съм член на национален парламент, така че не знам колко бързо може да реагира Европейският парламент, ако Фронтекс му отправи въпрос във връзка с споразумение с трета страна. Въпросът е и колко време ще е необходимо на Фронтекс за да сключи това споразумение и ще може ли Европейският парламент в рамките на този период да излезе със становище. Председателката. Мисля, че трябва да се свържем с колегите от Комисията по правосъдие и граждански свободи. Скоро предстои те да обсъдят доклада на господин Крепо и това би бил един подходящ повод да говорим с тях. Госпожа Арнес Фернандес ще взема предвид препоръките и на вътрешно ниво – ще видя как те могат да бъдат приложени по-бързо. Председателката. Благодаря, господин Дошамп. Благодаря, госпожо Лохбилер. Искам само съвсем накратко да добавя нещо. Бе ми възложена задачата да се обърна към вас от името на специалния докладчик. По въпроса на фактора, свързан с пола, наскоро бе публикуван много интересен доклад за южните сини граници. Не си спомням точното му заглавие, но в него се съдържаха много интересни констатации. Една от тях бе, че се наблюдава голяма липса на служители жени сред граничните служители, патрулиращи границите. Мисля, че трябва да се вземе предвид съотношението на половете в тези екипи. В този доклад имаше препоръка да се разгледат някои от добрите практики в тази област. Бяха упоменати Италия и Испания и по-конкретно Червеният кръст в Испания. Червеният кръст в Испания провежда специални процедури за скрининг, като обръща специално внимание на положението на жените, децата и момичетата. И във връзка с това искам да упомена и общността ЛГБТ. Благодаря на господин Душамп. За съжаление, Европейската служба за външна дейност не можа да изпрати свой представител. Ще изложим а, разискванията в писмена форма, най-вече препоръките. Сред нас е господин Истван Добо. Uh, uh, От компетентната генерална дирекция на комисията имате думата. Morning, благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. От името на комисията искам да благодаря на подкомисията за организирания обмен на мнение. Напълно споделяме вашия подход, а именно като се има предвид какви са аспектите на правата на човека, свързани с граничното управление и тяхното голямо значение – ние имаме пълното желание да ги отразяваме във всички актове, които разработваме за бъдещ за законодателство на Европейския съюз. Искам да благодаря на докладчика, на особения докладчик за неговия доклад за политиката на Европейския съюз по отношение управлението на границите. Разбира се, времето не ни позволява да навлизаме в подробности. Е, много по-обща е темата от това, което прави Фронтекс и от е, е, аспектите, свързани с правата на човека в неговата дейност. Така че ще се опитам да се спра само на Фронтекс. Комисията е убедена, че е съвсем ясно регулирано в общия законодателен корпус е, за управление на външните граници, кой за какво отговаря. Ако обаче е, се е, извършва съвместна операция, всички служители трябва да извършват граничния контрол в съответствие с Шенгенския граничен кодекс и съответно да съблюдават всички негови разпоредби, особено тези свързани с достъпа до международна закрила, от страна на лицата, които имат право на такава. И мисля, че е, дейността на Frontex е, прави по-резултатно правилното прилагане на е, е, законодателството на Европейския съюз. Е, в този смисъл бе казано, че Frontex е, няма възможност да се укрие от отговорност зад държавите членки. И обратното е вярно. Затова регламентът на Frontex според мен играе много важна роля. Свидетели сме на това, че Frontex проявява голяма настойчивост, когато в една съвместна операция настъпи инцидент или има потенциал за нарушаване на правата на човека да прави всичко възможно тези инциденти да се съобщават на компетентните органи на приемащата държава членка, която по принцип носи отговорност за операцията. И разбира се, ако такива тревоги са по-трайни, изпълнителният директор има възможност и съществува такава оперативна процедура да а, прекрати съответната операция, а, за да не се допускат нарушения. Беше споменат системата на Евросур по време е, на едно от изказванията. Това е нещо много важно за парламента. Искам да ви припомня какви са основните цели. Евросур цели да не се допуска загуба на човешки живот в морски условия. Помага се да не се стига до насилие, държавите членки достатъчно рано да, да установяват признаците на крушение и така да спасяват живота на хората, които по някакъв начин се опитват да стигнат до Европа по море. Много е постигнато, включително и от държавите членки, не само от Фронтекс. И в докладите на Международната организация по миграция това е отразено. В минали години повече от 20 000 души са спасени а, чрез операции на Фронтекс а, и а, съвместно участие на различни държави членки в тези операции. Така че това е много ясен показател за работата на Фронтекс. Беше споменато също едно решение на съвета, което беше обесилено от съда, решение 2010-252 е, във връзка с съвместните операции, координирани от Фронтекс. Искам да припомня, че през април месец комисията внесе нов проект – Той е внесен и в съвета, и в Европейския парламент, които са законодатели по обичайния законодателен ред. Тъй, че ние в този нов проект вземаме предвид решението на съда и се опитваме да доразширим аспектите, свързани с правата на човека в дейността на Фронтекс. Щом новия акт бъде прият, той ще улесни значително работата, но докато бъде прият, насоките за спазване на правата на човека остават валидни. Също така, ние сме постигнали съгласие за между ведомствено сътрудничество, особено между Евросур и Фронтекс. Ние Полагаме усилия, но трябва да имате предвид, че има и по-нови агенции е, от Frontex. Е, и за това трябва е, да се постига е, всеки път съгласие е, за това, кои държави членки се нуждаят от подпомагане на ниво Европейски съюз е, за справяне с необичайно голям миграционен натиск. ние оказваме съдействие на държавите членки, включително за усъвършенстване на техните е, системи за управление на миграционните потоци. По отношение на сътрудничеството, това е абсолютен приоритет и за комисията. Сътрудничеството с трети страни е подчинено на стремежа към пълно зачитане на правата на човека. Е, това е за нас от е, възлово значение и разбира се, е, Frontex допринася за изграждането на капацитет в трети страни в тази връзка. Естествено, как е, европейските стандарти ще бъдат е, утвърждавани, зависи от е, конкретната страна и конкретния случай, но ние смятаме, че правата на човека и резултатния граничен контрол са напълно съвместими. Те не се изключват взаимно. Макар, че съветът все още не е взел решение за пълноценното участие на България и Румъния в механизмите за сътрудничество в шенгенското пространство, техните граници вече представляват външни граници на Европейския съюз и те е, участват в пълна мяра в изпълнението на регламента за Фронтекс. Е, това го казвам в контекста на въпроса за, черното, за Черно море. Е, двете държави са черноморски. Е, Фронтекс, следователно, може да координира съвместни операции в този регион при необходимост. Още веднъж ви благодаря за това, че поканихте комисията да участва във вашето разискване. Разбира се, ние ще следим отблизо всички пантатъчни преговори. Благодаря. Изключително полезна беше информацията, която вие ни поднесохте е, за е, вашата позиция по различните въпроси. Сега е, приключваме с разискването на тази точка от дневния ред. Благодаря за вашите ценни препоръки и разяснения. Непременно ще имаме възможности по-нататък да обсъждаме този въпрос. Той редовно се появява в дневния ред на нашите заседания. Както ви казах, интересно е, е да се разисква това положение с дипломатите от трети страни, с представители на правителството. В тези трети страни факт е, че хиляди хора, опитвайки се да стигнат до Европа, губят живота си и Европейският съюз още не е намерил решение на този огромен проблем, въпреки че изключително много държи на правата на човека. Благодаря ви още веднъж. Сега ще дам няколко минути, за да можете вие да излезете от залата. А ние ще преминем към следващата точка от дневния ред. Препоръка на Европейския парламент до съвета относно проекта на насоки на Съюза за насърчаване и защита на свободата на религията или убежденията. И така, нека започнем. За втори път е, обменяме становища във връзка с тази препоръка до съвета във връзка с проекта на насоки за насърчаване и защита на свободата и религията. Външната служба очаква съветът да приеме тези насоки през юни. Е, Измененията по тази причина е, все още съществуват е, само на английски. До 8 май е, само на английски бяха поступили. 76 изменения бяха внесени в секретарията. Искам да благодаря на всички ви за това, че участвахте в този процес и дадохте своя принос. Сега ще разискваме различните изменения. Искам само да кажа Госпожа Андрикена е докладчик. Е, докладчици в сянка са господин Хюит, господин Донски, е, с от Алде, е, господин Бисет от да, значи госпожа Вержия, господин Вердер. Това са все докладчици в сянка. Госпожо Андрикене. Yesterday we have second exchange of views. Наистина вчера проведохме втори обмен на становища по проекта на препоръка на парламента до съвета във връзка с проекта на насоки за насърчаване и защита на свободата на религията или убежденията. Благодаря на съм на колегите, които внесоха доста изменения. Както вие споменахте, техният общ брой е 76. Вчера проведохме много качествена среща с представители на всички политически групи, с изключение на е, консерваторите. И е, това бе много добра възможност да се е, поработи върху проекта на изменение. Това, е, с е, което в момента разполагате, са 10 компромисни изменения. 38 от първоначално внесените изменения могат да бъдат подведени под тези 10 е, компромиса. Някои от тях, някои от останалите изменения пък следва да отпаднат, ако се приемат компромисните изменения. Искам да подчертая нещо специално – в светлината на срещата от вчера. В проекта има нещо ново, което бе съгласувано вчера, след обсъждане. И то засяга компромисно изменение 9. Това, което искам да предложа, е да се препоръча на съвета да приеме общ инструментариум за е, контрол, оценка и подпомагане. Като в е, този инструментариум трябва да се включат основни елементи, включително оперативни средства за утвърждаване на свободата на религията и убежденията. И ще предложа детайлен списък е, с с показатели, е, според които да се извършва проследяване на ситуацията в съответна страна и тя да бъде оценявана, за да се установяват недостатъците и напредъкът. Също така е, предлагам комисията да е, следи положението периодично. И е, тези е, показатели трябва да бъдат максимално стандартизирани, за да позволява съпоставимост. Е, това ще позволи приемането на обективни основателни решения за това, чия свобода на религия е застрашена и съответно да се предприемат мерки. Ще предложа да се включат и подробни мерки, включително обществени декла... Е, публични декларации, економически мерки в този общ инструментариум и да се предвидят действия на международни форуми за утвърждаване на свободата на вярата особено в конкретни случаи на нарушение. Да се предприемат видими действия. Няма да изброявам всичко, но това са наистина мерки и предложения с чисто практическа насоченост, които могат да бъдат възприяти. И накрая инструментариумът, който искам да предложа, трябва да се е, е, изготви е, до края на тази година, но след консултация с всички заинтересовани. Това много ще помогне. По компромис 3. Вчера е, имахме дискусия за правата по компромис 3. Доколкото зная, бе постигнато съгласие да не се е, посочват е, да не се визират конкретни религии, както и проблемните интереси. Е, това беше проблем за някои политически групи. Поради тази причина компромисът е, бе е, неприемлив. След заседанието аз заличих всички названия на религии и за това сега няма да намерите нито едно специално позоваване на конкретна религия. ако не сте съгласни, можем да гласуваме това компромисно изменение в първоначалния му вид. Е, сега по компромис 6. Както знаете, тук са посочени различни права. Права да се вярва или да не се вярва. Права, право да се промени вярата и убеждението. Свобода на сдружаване и събиране. Е, е, права на родителите да възпитават децата си според своите разбирания, включително религиозни убеждения и правото да се сключи брак, както и правото да не се сключи брак. А, сега, тук а, правото на брак или да не се сключва а, брак, а, искам а, да го изключим, защото то е а, предмет на а, точка К от първоначалния ми проект. Затова съм го изключила от а, компромис 6. Ако това е приемливо за колегите от другите политически групи, за нашите докладчици в Сянка, аз трябва да получа тази информация до понеделник. Ако не е приемливо, аз мога да разширя текста на точка К чрез устно изменение. И разбира се, това с което започнах, компромис 9 и новия текст, който добавих след вчерашната среща, много бих се радвала и тук, ако докладчиците в сянка ми кажат дали това е приемливо за тях. Ако не е приемливо, отново ще внеса устно изменение по време на гласуването в Комисията по външни работи. Това е, е накратко съдържанието на измененията и моите предложения. С готовност ще изслушам всички коментари, критики и предложения. Благодаря ви, госпожо Андрикени. Оглеждайки се, не виждам тук да присъства някой от контрадокладчиците. Е, аз е, чух естествено становището на зелените и мога да ви запозная с него, но мисля, че трябва да вземем мерки за това останалите да научат, че трябва да ви дадат позицията си по поставените от вас въпроси до понеделник. Мисля, че е добре секретариатът да им пише. И слушахме ви, но за съжаление нито един докладчик Сянка не присъства, а всъщност се очаква от тях да вземат отношение до понеделник получих един ред, написан от координатора от Зелените, че едва с нощи е бил разпространен проектът на измененията малко преди 9 часа. И е, е било много трудно за тях да откликнат веднага. Няма смисъл а, да а, навлизаме в подробности сега. Би трябвало по-скоро да получите позицията в писмена форма. Казахте срок понеделник. А, бихте ли уточнили час в понеделник, до който искате да получите позицията на контрадокладчиците? 6 вечерта. 6 вечерта, добре ли е? Зная, че обикновено, когато колегите е, пътуват за Страсбург, те са там до 6 часа вечерта. Добре. И в такъв случай искам да ви припомня, че следващия е, обмен е, на е, мнение ще бъде на 20 май в нашата подкомисия и може би е добре в е, бележката до е, контрадокладчиците е, да бъде посочена тази дата, както и да се каже, че гласуването ще е на 30 май. Но дискусии може би е добре да се организират до 29. За вас ще е по-лесно да контролирате тогава процесите. Ние обсъдихме това с секретарията а, на АФЕТ, на Комисията по външни въпроси, но за съжаление не получихме отговор. Окончателното гласуване ще е на 13 юни в пленарно заседание. Благодаря много, госпожо Андрикен. Андрикене. Миналата седмица проведохме среща с Кохом и аз също ги запознах с работата. Казах, че ще се вместим в срока и те също ще получат нашата препоръка по тези насоки. Забравих нещо. Имаме време обаче. Господин Булва от е, Службата за външни действия е тук и той също може да вземе отношение по препоръката. Заповядайте. Е, Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Разбира се, ще разгледаме новите изменения, предложени към текста, които получихме късно с нощи. Мога само да ви осведомя, че продължаваме да разглеждаме текста на равнище на комисията. Опитваме се всъщност да правим по-голяма последователност при терминологията, свързана с правата на човека в целия текст. Водим и разисквания с държавите членки, тъй като има промени в използваната терминология в различните параграфи и затова се опитваме да уеднаквим използваната терминология в целият текст. Опитваме също така да избягваме излишните повторения и да се съсредоточим върху конкретните въпроси, които искаме да повдигнем, а не да ги повтаряме във всеки параграф. И бих искал също така да подчертая, че възоснова на първата редакция, която беше разгледана от държавите членки. Тази редакция би могла всъщност да се превърне в основа за по-нататъчните разисквания. И също така с радост мога да ви осъдомя, че голяма част от вашите препоръки бяха включени в новата редакция. Така че мисля, че имаме като цяло обща визия за съдържанието на тези препоръки. Благодаря ви. Така стигаме до следващата точка от дневния ред. Става въпрос за размяна на мнения върху насок... насоки на Европейския съюз по отношение на смъртно наказание. Все още чакаме колегите от другите парламенти, парламенти на трети страни, които ще участват в нашето заседание. So we are just waiting some minutes because... Така ще изчакаме няколко минути, тъй като се оказва, че влакът на всички колеги от Централна Азия, Африка и Магреб трябваше, би трябвало да пристигне, в, е трябвало да пристигне в 10 часа на Гарджимити. И сега всъщност чакаме да получим информация какво се случва с тяхното предвижване. Да направим 5 минути почивка. So, okay, let us uh, start uh, again. И така, нека да подновим заседанието с размян на мнения относно преразгледаните препоръки за смъртно наказание. На 22 април съветът по външни работи прие преразгледаните препоръки за смъртно наказание, с които разполагате в своето досие. Предполагам, че гостите също разполагат с текста. Моля ви само да проверите. Uh, um, Европейският съюз играе много важна роля в борбата срещу смъртното наказание. Ето защо има безброй действия в различни държави страни, активни също така и в международните преговори на равнище ООН. Ние работим активно за по-широка подкрепа за резолюциите, които се приемат, в частност на Общото събрание на ООН. Все повече държави гласуват за резолюцията на ООН за забрана на смъртното наказание. Също така е много важно, че Европейският съюз работи в тясно сътрудничество с различни държави членки за последователни действия на тази политика. От 12 до 15 юни в Мадрид ще се проведе петият конгрес срещу смъртното наказание. И това отново ще бъде отлична възможност да подчертаем безапелационната подкрепа и ангажимент на Европейския съюз в борбата за отмяна на смъртно наказание. Господин Казак не е днес сред нас, но той ще представлява нашият парламент на Конгреса и ние се радваме на тази възможност. Преди да ви представя нашите участниците в това разискване, бих искала да, да... да приветствам с добре дошли наши гости, представители на различни държави от Централна Азия, Централна и Северна Африка, както и Източна Европа. Вие също така представлявате 10 страни, в които също се прилага смъртно наказание, като Казахстан, Таджикистан, Кения, Танзания, Уганда, Беларус, Йордания, Марокко и Тунис. Приветствам всички ви най сърдечно с добре дошли. Радвам се също така, че сте тук на време и ще имате възможността да изслушате нашият гост Дейвид Никълс от Amnesty International. Той работи в офиса на Amnesty International в Брюксел и отговаря за международните въпроси. Той ще ни запознае с наскоро публикуваният доклад на Amnesty International, посветен на смъртното наказание и екзекуциите през 2012 година. Това е първият ни оратор. След това ще чуем представителят на службата за външна дейност на Съюза, така да се каже, Министерството на външните, външните работи на Европейския съюз за дейността за работа по отмяна на смъртно наказание, след което ще дам думата на представителят на Генерална дирекция ДЕВКО на комисията господин Нихилс, представител на Amnesty International. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че организирахте това разискване преди повеждането на Световния конгрес. Бих се откажа няколко думи за годишният доклад за смъртно наказание, който публикувахме преди няколко дни, след което ще направя и няколко коментари за наскоро преразгледаните насоки относно смъртно наказание. По отношение на годишният ни доклад за смъртно наказание, който беше публикуван само преди няколко седмици, надявам се, че всички разполагате с него, т.е. сред документите за подготовка на това заседание. Разгледахме ситуацията със смъртно наказание през 2012 година. Първата новина е добра, а именно продължава тенденцията за отмяна на смъртно наказание през 2012 година. Продължава да се прилага това, този вид наказание само в ограничен брой държави през 2012 година. През 2012 година екзекуции са извършени в 21 страни по света, както беше и през 2011 година. Броят на екзекуциите също е еднакъв с броят през 2011 година, а именно 618 екзекуции. Но има и един голям пропуск, а именно не са включени броят на екзекуциите, извършени в Китай, където се прилага най-много смъртно наказание и предполагаме, че там броят на екзекуциите е хиляди, но китайското правителство не предоставя официална информация и не разполагаме с надежни източници, за да можем да дадем някакъв брой на закусите в Китай. Броят на държавите, в които се прилага смъртно наказание, падна от 63 на 57 в а, света. Най-голям брой екзекуции се прилагат в Китай, Иран, Ирак, Саудитска Арабия и Съединените щати. Втората тенденция, която отбелязахме през 2012 година е фактът, че за нещастие се подновява изпълняването на смъртно наказание в редица държави, след които са Индия, Пакистан, Гамбия и Япония. се от тези екзекуции явно са, се, се обясняват с популистки по популистски причини, а именно тъй като има подкрепа страна на обществото към извършването на смъртно наказание. Все пак имаше и положително развитие в някои страни, така например страни, където се бях, бяха извършени екзекуции в положение на години, не са извършени екзекуции през 2012 година, като например Сингапур, Бахрейн и Виетнам. В тези страни не са извършвани екзекуции през 2012 година. Като примерът на Виетнам е много интересен причината, поради която през 2012 година не са, се извърш... не са били извършени екзекуции в Виетнам, е, че вече не могат да използват лекарства, които се използват за екзекуция в Виетнам с происход от Европейския съюз, поради забрана наложена от страна на ЕСА. Тази, същата тази забрана доведе до намаляване на броят на извършените екзекуции и в Съединените щати. По отношение на Европа, Беларус остава единствената държава в Европа и Централна в Европа, която продължава да извършва, да прилага смъртно наказание, въпреки натиска, който се оказва от Европейския съюз, Съвета на Европа и съседни страни, включително и Руската федерация. Ако разгледаме въпроса за политиката на Европейския съюз по отношение на смъртното наказание, Политиката на ЕС срещу смъртно наказание е много силна. Вашите насоки а, срещу смъртно наказание са най-старите и най-добре изпълнявани препоръки по отношение на правата на човека, но въпреки това тези препоръки вече бяха морално старяли и трябваше да бъдат преразгледани и подобрени. Виждаме и качествена промяна благодарение на преразглеждането на тези препоръки, аз ще отбележа пете основни напредъка според нас. Първо, сега вече има много ясна редакция в, нароки, в насоките по отношение на политиката на Европейския съюз по отношение на смъртно наказание. В предишната версия, версия на препоръките някак си се подразбираше защо Европейския съюз е против смъртно наказание, но това не беше разписано черно на бяло в препоръките. Сега ясно се ясно е записано, че смъртно наказание е сериозно нарушаване на правата на човека, че няма доказателства за ам, а, ефектът, предотвър... намаляващ престъпността в държавите, които това се прилага и също така, че се стига до прилагане смъртно наказание на невинни лица. На второ място има увеличаване на ам, списъкът на минималните стандарти, а именно до момента всъщност приложението към европейските препоръки изоставаше по отношение на международните минимални стандарти. На трето място в новите насоки беше изяснено кога и как Европейския съюз може да действа в отделни индивидуални случаи. Европейския съюз трябва да има възможността да се намесва при всеки индивидуален случай по, навсякъде по света. Разбира се, решението за намеса се взима по-отделно за всеки конкретен случай. Европейския съюз трябва да се поинтересува във всеки случай, когато до него достигне информация за осъждане на смърт или за непосредствена опасност от, извър... от а, извършване на екзекуцията. Сега вече се добавя и конкретните правни измерения на подобна намеса в индивидуални случаи. На четвърто място, новата версия на насоките за сила позицията на Европейския съюз по отношение на потайността на извършването на прилагането на смъртно наказание по света. Както вече казах, Китай е най-същественият пример за тази потайност. Там има пълна тайна по отношение на извършването на смъртно наказание но има и други страни, като например Беларус, където адвокатите, представителите на семейството и самите осъдани на, сър... на смърт нямат никаква възможност да имат информация относно прилагането на смъртното наказание. И е важно Европейския съюз да има възможност да действа и в тази насока. И на пето място, в насоките вече има препоръки към други политически дейности, а именно връзката между смъртно наказание и други области на дейността на европейско равнище. Засилва се връзката с търговията. Вече се прави препратка към регламента на Европейския съюз относно продуктите, които могат да се използват при, извърш... при екзекуции или изтезания. Сега е важно Европейския съюз да гарантира, че техническата подкрепа към трети страни не се използва за прилагане на смъртното наказание е много важна област и а, тя е обект на много голям интерес от страна на Организацията за борба срещу смъртно наказание. Знаем също така, че с този въпрос се занимава и Европейски парламент и в частност вашата подкомисия. Благодаря ви. Very much, Mr. Председателката благодаря на господин Никълс. Давам думата на госпожа Виктория Корея от Европейската служба за външни дейности. Тя ще ни представи новите насоки на Европейския съюз за смъртното наказание. Благодаря, госпожо председател. На 22 април съветът на министрите на външните работи прие преразгледан и актуализиран текст на насоките на Европейския съюз за смъртното наказание. Първият подобен текст бе прият през 1988 година и бе преразгледан два пъти през 2001 и 2008 година. Новият текст е консолидирана версия на ролята на Европейския съюз, водеща роля в премахването на смъртното наказание. Той бе изготвен в сътрудничество между Европейския съюз и гражданското общество. Този текст, както и в миналото, ще продължи да е в основата на действията на Европейския съюз в тази област какво се състои актуализираната редакция на текста. В нея се набляга на силната позиция на Европейския съюз при премахването на смъртното наказание. Набляга се и на стратегическия план за правата на човека и демокрацията от юни миналата година. Визират се и резолюциите на ООН за налагането на мораториум върху екзекуциите. Включена е и последната резолюция номер 67, която бе приета на 21 декември 2012 година с безпредседентно висок брой гласове за. В насоките на Европейския съюз има и препратка към финансирането на проекти за отмяна на смъртното наказание по Европейския инструмент за демокрация и права на човека. Упоменава се и регламента на Европейската комисия за контрол върху износа на някои изделия, които могат да се използват за извършването на екзекуции. В насоките на Европейския съюз се призовава за прилагането на тези насоки, заедно с други насоки за правата на човека, когато това е подходящо. Призовават се ръководителите на делегации да докладват за прилагането на насоките в трети страни и да актуализират съответно стратегиите за правата на човека. В преразгледаните насоки е преработен и документът за минималните стандарти, като се отчита последната резолюция на ООН. Има по-ясни формулировки за най-тежките престъпления по международното право, за забраната на екзекуции на възрастни хора, за правото на контакт с консулските служби, както и за задължението семейството и адвокатите да бъдат уведомени за подробности по екзекуцията. Изпратили сме текста на делегациите на Европейския съюз в целия свят. Дали сме им указания да направят тези насоки публично достояние. Много е важно Европейският съюз да работи най-вече в държавите, които все още прилагат смъртното наказание. Нека се спра и върху Конгреса в Мадрид, който ще се състои между 12 и 15 юни. Това е много важно събитие в рамките на действията за премахване на смъртното наказание. На този конгрес ще бъдат изработени насоки и стратегии за бъдещето Европейският съюз в рамките на това събитие има конкретни задачи. Ще отстояваме своята силна политика срещу смъртното наказание. Ще имаме и възможност официално да представим новите насоки за смъртното наказание. Освен това, Конгресът ще е чудесна възможност за взаимодействие с гражданското общество, за установяването на възможности за взаимодействие с него в рамките на постоянна лобистка дейност и кампании от страна на Европейския съюз. Съюзът ще бъде представен от специалния си представител за правата на човека, господин Ставрос Ламбринидис. Той ще е сред основните оратори, заедно с други по време на церемонията по откриването на 12 юни. Приветстваме годишния доклад на Amnesty International за смъртното наказание през 2012 година. Amnesty International е сред най-важните наши партньори, представители на гражданското общество. Много разчитаме на тях за информация и анализи, когато изготвяме своите стратегии. Ясно сме си сътрудничи с Amnesty International по време на лобистката дейност при подготовката на резолюция 67 на ООН и с удоволствие ще си сътрудничим с тях и в бъдеще. Благодаря, госпожо Корея. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Коя генерална дирекция ще се изкаже? Имате думата. Благодаря, аз съм Патрис Ленорман, заместник ръководител съм на звеното, което отговаря за инструмента за демокрация и правата на човека. Този механизъм е насочен към силна подкрепа на демокрацията и правата на човека и правата на човека са много съществена част от него, като разбира се тук централно място заема и смъртното наказание подкрепяме проекти през последните 7 е, години, а през следващите 7 години, от началото на следващата година, е, ще има нов механизъм със същата цел. Тоест, е, този механизъм силно ще бъде ориентиран към отмяната на смъртното наказание в подкрепа на защитата на правата на човека. Всъщност, е, важно е да, да действаме така, е, защото ако погледнете картографията на дарителите, е, не е много дарители подкрепят проекти за отмяна на смъртното наказание. Нито Япония, нито Съединените щати, нито нововъзникващите сега силни економически страни. Тъй, че ние сме сами на това поле. Е, в какви посоки работим? Първо, е, реформа на наказателните кодекси, които все още предвиждат смъртно наказание, ограничаване на броя на престъпленията, за които то е предписано, е, гарантиране на правата и опити за замяна на смъртното наказание, е, когато това е възможно, е, стимулиране на правната сигурност и оказване на правна помощ на застрашените от налагане на такова наказание. Това е първата насока. Е, втората насока е работа за максимално съблюдаване на международните стандарти минимална гаранция за защита на унези, които са застрашени от смъртно наказание, ратифициране на всички международно правни актове това а, не означава по никакъв начин, че ние приемаме смъртното наказание като такова, а просто отразява факта, че докато се борите за неговата отмяна, трябва да се борите и за това да смекчавате условията, при които се намират хората, на които то е наложено. Трето, подкрепа на международни организации или неправителствени организации, които се борят за отмяна независимо от това на какво ниво се постига тази отмяна. Тези три направления на а, работа се осъществяват а, в цял свят. А, ние работим в цял свят, а, така че подкрепяме проекти в развиващите се страни, но и в страните, които нямат статус на развиващи се САЩ, Япония, Русия. В цял свят работим. Тоест няма ограничение е, няма място, където да не можем да провеждаме дейността си. Също така искам да акцентирам върху факта, че е, политиката на разширяване на Европейския съюз е твърдо обвързана с отмяна на смъртното наказание. Тоест, отмяната на смъртното наказание е задължителна предпоставка една държава да подаде молба за членство в съюза. Това е мярка с голям потенциал. Както казах, работим по целия свят. 20 милиона са средствата ни за проекти. 14 нови проекта започнаха миналата седмица. Малко за потенциала ни. Участвахме в проект в Монголия, където вече е отменено наказанието. В Мериленд и Илиной също отчасти благодарение на нашите заслуги беше отменено наказанието. Така че има резултат от нашата работа. Може би една от най-големите области с потенциал за нашата работа е, е Азия. Бирма, например, и Африканския континент, където се опитваме да работим по конкретни проекти. Надяваме се, че е, в бъдеще Африка ще се превърне в континент изцяло свободен от е, смъртно наказание. Е, на Мадридската конференция председателят на подкомисията Друа е, любезно прие да каже няколко думи. Е, резултатите от тази конференция ще бъдат направени достъпни своевременно и мисля, че те добре обобщават нашата работа. С това ще огранича изказването си. Мога само в обобщение да кажа, че отмяната на смъртно наказание е постоянен политически приоритет, но също така ние имаме и силна финансова осигуреност, като се опитваме непрекъснато да работим по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Сега можем да преминем към обмен на мнение. Кой иска да вземе думата? Аз. И also I have a, um, a question to... Имам въпрос. David, now in many occasions when we discuss Имам въпрос към Дейвид. По много поводи, когато говорим с дипломати или с поредния министр на правосъдието, например от Саудитска Арабия, се срещаме с хора, където мисиоманската религия всъщност е диктуваща. И тук се явява едно противоречие, което не може лесно да бъде преодоляно. Отмяната на смъртното наказание влиза в разрез с Корана. Има ли признаци за промяна в този начин на мислене? Е, е, или пък свидетели ли сте на това все повече страни е, при сегашните обстоятелства да използват Корана като основание за отказа си да отменят смъртното наказание? Е, освен това, преди две седмици посетихме Иран. Чухме пространно изложение за висящите съдебни дела и за наложените смъртни наказания. Чух, че голямата част от екзекутираните – се обвиняват в трафик на наркотици. И, и това не са хората, които печелят големите пари, а всъщност онези, които не могат да си позволят адвокат. По време на разискванията поставихме въпроса Какво може да направи Европейския съюз повече или по-различно по тези случаи? Защото не много, но някои проекти са насочени към подпомагане на Иран в борбата му с трафика на наркотици. И също това всъщност може да се отрази върху броя на осъдените и оттам на екзекутираните. Е, какво е мнението ви? Е, освен това, както знаете, е, Китай от много години извършва голям брой екзекуции. Мисля обаче, че че съотношението на екзекутирани спрямо общия брой на населението е най-голямо в Сингапур. Всъщност, вие ме поправяте в Китай, така ли? Ами, добре, нека да е в Китай. Преди няколко години Китай постигна е, известна промяна в смисъл, че сега най-висшата съдебна инстанция, ако не се лъжа, е длъжна е, да подложи на преглед е, всички е, наказания е, с този крайен характер – и е, преценява е, дали е, съдът наложил смъртното наказание е спазил елементарни стандарти. Известно ли ви е тази практика да е довела до намаляване на броя на екзекуциите? И трето и последно, вие споменахте, че парламентът и Европейският съюз са длъжни да анализират цялата ни е, работа, така че по никакъв начин ние косвено дори да не допринасяме за налагане на смъртно наказание. Е, в разискванията в нашата е, подкомисия и друг път се е казвало, че някои европейски компании произвеждат лекарства, с които се извършват екзекуции. Такъв пример е Пропофол, който се произвежда от голям германска компания. И е Пропофолът е използван в състава на смъртоносната инжекция, използвана в Мисури в Съединените щати. Е, мисля, е, че е, компанията се отказа от, от износа на пропофол. Те имаха монопол в Съединените щати върху това средство, защото само те го изнасяха, Съединените щати не го произвеждаха. Мисля, че е добра инициативата всички тези средства да бъдат посочени в приложение към акта, в който се уреждат забраните за износ на определени продукти от Европейския съюз. Но тук бихте ли ми дали малко повече информация? Не знам също така а, а, дали да задам този въпрос. А, към вас или към, господа, към госпожа Корея, дали политиката ни за износа ще претърпи промяна в този смисъл. Може би съм пропуснала никой не спомена като че ли Тайван. Още веднъж е, споменавам, че тук е, ние имахме е, разискване в спешен порядък на положението там, защото те след, след като години не бяха изпълнявали никакво смъртно наказание, сега изведнъж започнаха да екзекутират хора масово. Е, Европейският съюз наистина има много категорична политика за отмяна на смъртното наказание. Обаче има колеги а, от а, някои политически групи в парламента, които не гласуват за а, отмяната на смъртното наказание, ако приемаме резолюция с такова съдържание, защото в техните партийни програми не е предвидено да се борят срещу смъртното наказание. Господин Никълс. Благодаря, госпожо председател, за вашите въпроси. Най-напред от последните ви коментари по отношение на а, лекарствата, с които се извършват екзекуции. Такива са използвани през 2008 и 2009 година. А, и съответно през 2011 са прибавени е, в е, приложението към акта за забрана на износа на определени продукти и забраната влезе в сила от 2012 година. Приложението изброява е, определени вещества, разбира се не всички, има други лекарства, които според нас трябва да се добавят, но пък в регламента се добави една генерална клауза, която може да ни помогне в този смисъл. за да е, направим така, че ако в бъдеще при екзекуциите се използват други лекарства, не включени в приложението, самият регламент ги обхваща и не е необходимо да чакаме месеци, за да актуализираме приложението по официалния ред. Тоест, е, лекарствата могат да се смятат е, за е, забранени. Този процес в момента се осъществява. Е, Европейската комисия се надяваме да излезе с нов проект на актуализиране на приложението и съответно за актуализиране на текста на регламента с допълването на една такава клауза. Надявам се такъв проект да бъде внесен до началото на лятото или най-късно до септември. По този регламент процедурата е обичайна законодателна процедура, следователно ако има проект за изменението на регламента, то ще бъде внесено и в Европейския парламент и той трябва да се произнесе до края на годината. По отношение на Китай, Чуха се съобщения за е, положително развитие е, във връзка е, с предлаганите законодателни промени, включително и във връзка с това, че миналата година е прият национален план за действие във връзка с правата на човека. Но при нас, е, като не сме юристи от Китай, ни е трудно да преценим мащаба и ефекта от тези изменения. Нямаме достъп до информация, е, за, е, точна информация за екзекутираните хора. Единствено разчитаме на медийни съобщения, но те са много ограничени и в това отношение от към бройката на екзекутираните не сме видели никаква промяна. Е, трудно е да се оцени реалното положение в Китай поради липсата на точна информация. Аз очаквам Европейският съюз и парламентаристите да продължават да поставят този въпрос пред китайските органи всеки път, когато това е възможно. По въпроса за Иран и трафика на наркотици, много е трудно да се работи с Иран в каквото и да е направление – миналото, смърт, в миналото смъртното наказание беше единствения въпрос, по който иранското правителство говореше с Европейския съюз и с неправителствени организации, но дори по тази тема вече трудно се водят разговори в момента. Ясно е, че е, сътрудничество с е, иранските органи има, е, включително в двустранен порядък между Европейския съюз и Иран и чрез агенцията на ООН за работа във връзка с наркотиците, за да се проследява и това доколко се екзекутират хора по такива обвинения. Надяваме се в новия вариант на насоките това да влезе и изрично и за тази цел да се осъществява сътрудничество и евентуално да се отпуска техническа помощ. Вие зададохте въпрос за Саудитска Арабия. Често пъти точно такава линия следват управляващите, но когато говорите с представители на гражданското общество, с активисти, е, които следят развитието на смъртното наказание, чувате различни тълкования, чувате различни факти. И е, е, за това ние дискутираме и с тях, но се опитваме е, да разговаряме е, и с официални представители, давайки за пример е, държави, които също имат ислямска традиция, но или са отменили смъртното наказание, или отдавна са наложили мораториум върху него. Има страни в Близки изтоки в Африка, които поддържат мораториум върху смъртното наказание. Така че, е, според мен, е, е най-добре е, те да бъдат също предмет на обсъждане. По всички въпроси, които поставихте, мисля, че взех отношение, но искам да кажа и нещо допълнително. Както казах в началото, политиката на Европейския съюз е категорична за отмяна на смъртното наказание. Е, но това не означава, имаме насоки, но това не означава, че Съюзът не може да направи повече. Е, също така борбата с е, смъртното наказание не трябва да минава на заден план, когато се разговаря с стратегически партньори, които намират темата за деликатна. Това означава, че Европейският съюз трябва постоянно да бъде подлаган на натиск, включително и неговите институции, да поставя този въпрос, включително в отношение с държави като Съединените щати. Нали... Някой път има неотложни ситуации ние и други организации или е, някой, който е застрашен от е, непосредствено предстояща екзекуция, е, може е, да е, се ползва от действия от наша страна, е, включително на най-високо ниво. Това означава, че ние можем и по конкретни случаи да оказваме подкрепа. Нали? Някой път неотложността на ситуацията изисква да встъпи най-високото ниво и тогава може да се постигне поне спиране изпълнението на наказанието. Но е, това е, е начин, е, чрез който Европейският съюз може по-общо да оказва натиск също. Благодаря, госпожа Корея, Искате ли отново да вземете думата? И ако искате да се изкажете, бих ви помолила да предложите своята позиция, показаното от Дейвид Никълсън за подхода ни към стратегическите партньори. И след това ще дам думата на третия оратор. Uh, uh... Благодаря ви. Отбелязахме си коментара ви, че трябва да работим по-активно с стратегическите партньори. В някои случай обаче, наистина може би е по-добре с тях да обсъждаме тези въпроси. И това е една от целите на преразгледаните насоки. Една от идеята е, че те ще ни помогнат в а, случаите, в които е трудно да се обсъжда въпроса с смъртно наказание. Сега разполагаме с този нов инструмент и се надяваме, че когато правим обзор на постигнатото, ще можем да установим, че водим по-успешен диалог с всичките си партньори относно смъртно наказание и сме постигнали по-добри резултати. Благодаря ви. Господин Ленаман, благодаря ви, госпожо председател. Само ще потвърдя по отношение на въпроса за регламент 1236, като представител на службата за външна дейност мога да кажа, че ние поменихме член 3 и в момента изготвяме оценка за въздействие за по-нататъчно изменение и въз основа на резултатите оценката на въздействието ще изготвим евентуално ново предложение, ако се наложи нова промяна по същество на съдържанието на приложението на регламента. Припомням, че Регламентът беше прият през 2005 година, започна се прилага през 2006 година, изменението беше от 2010 2011 година и започна да прилага през 2012 година, така че все още разполагаме с ограничена информация за резултатите от това преразглеждане. Благодаря ви, каза председателят. Благодаря на всички ви. Госпожо Коре, ви казахте, че ще си забележите, ще забележите коментарите и се надявате, че те ще ви помогнат по отношение с стратегическите партньори, но с с цялото ми уважение, мисля, че смъртното наказание не е най-трудният проблем, който може да се обсъжда с един стратегически партньор. Ако вземем за пример Съединените щати, виждаме, че редица щати вече са за... отменили смъртното наказание, така че е ясно, че гражданите на тези щати и техните родители имат по-различно отношение към смъртното наказание. В Китай, друг стратегически партньор, виждаме, че те сами, че самият Китай признава, че има проблем по отношение на смъртното наказание и се отбелязва напредък, макар и много, много бавен. Кой друг е стратегически партньор? Русия, доколкото знам, там не се извършват екзекуции. Индия, да, Индия също е стратегически партньор, но не съм убедена, че смъртно наказание е чак толкова сложен въпрос. Нашата позиция е ясна. Няма значение в... за коя държава става въпрос. И няма значение дали населението иска, изисква да се извършва смъртно наказание. Тези настроения може би наистина са такива, но работа на политическото ръководство е да промени тази тенденция. Без политическа воля няма как да се стигне до отмяна на смъртното наказание. Това показва и нашият опит. Ето защо насърчавам всички, включително и европейските институции да, проявих, да проявят твърдост. Още веднъж ви благодаря. Ще очакваме с нетърпение да видим резултатите от Петият световен конгрес срещу смъртно наказание в Мадрид. Надяваме се то да укрепи позициите на всички борещи се срещу смъртното наказание и ще чуем господин Казак, нашият, министр, нашият съместник председател, който ще ни докладва за резултатите от този конгрес. Благодаря ви. Остава ни точка разни, по която нямам какво да кажа, освен да, ви, да обявя, че следващото заседание ще бъде на 27 и 28 май. Осведомихме всички членове на комисията, че няма да има заседание на, на контактната група днес. И сега приключваме с това заседание и продължаваме с заседание при закрити врата. Става въпрос за кръгла маса с участието на парламентаристите, които призовах, приветствах за добре дошли преди малко. Моля всички, които нямат право да останат на закритото заседание, да напуснат залата. Възможно най-бързо. Благодаря ви.